Good morning. Добро утро. Good morning, my dear colleagues, ladies and gentlemen, members of parliament, members of the... Добър ден, скъпи колеги от Европейския парламент и от националните парламенти. Скъпи участници в заседанието на съвместната група за парламентарен контрол на Европол. За мен е голямо удоволствие – да продължим втория ден от нашата интерпарламентарна конференция. Добре дошли отново. Сърдечно приветствам с добре е, дошла министъра на вътрешните работи на Финландия, госпожа Мария Охиало. Като представител на финландското председателство, тя ще произнесе слово, като правим анализ на вътрешната сигурност и стратегическия дневен ред 2019-2024 година. Тя, както казах, представлява председателството и в това качество а, ръководи съвета по ПВР. Това не е единствената точка от дневния ред. Имаме и други презентации, но нека първо да чуем госпожа Талвитие, представител на финландската делегация на нашата парламентарна конференция. Благодаря. Благодаря. Скъпи колеги, аз също искам да приветствам вас и госпожа Охисал. Знаете е, колко е напрегнат е, вашият график и за това специално ви благодаря, че отделихте време да участвате тук. Сега давам думата на госпожа Охисала, министър на вътрешните работи. Благодаря, уважаеми съпредседатели, членове на Европейския парламент. Много ви благодаря за поканата. Искам да ви благодаря за предоставената възможност да ви разкажа за приоритетите на финландското председателство. Целият свят е изправен пред тежки разрушителни предизвикателства – Предизвикателствата не отминават и Европа. Нашите общества се преобразяват, защото ние се приспособяваме към измененията в климата, технологията и демографията. Ето защо вътрешната сигурност на Съюза е изправена пред разнообразни трансгранични предизвикателства, към които е необходим подход от комплексна и мултидисциплинарна гледна точка. Сред най-важните заплахи са климатичната криза, социалната поляризация, хибридните заплахи и тероризма. Нито едно от тези предизвикателства не може да бъде преодоляно по-отделно или а, като някакъв страничен елемент в политиката. Те са хоризонтални теми, които са цялостно предизвикателство за комплексната сигурност на Съюза. Нещо повече. Важно е да се разбере, че нито една от тези е, заплахи няма да изчезне от само себе си. Най-важното е как е, ще изберем начин на реагиране на тези тенденции. И по всички тези въпроси Европейския съюз трябва да даде пример социалното измерение на сигурността, което включва колкото е възможно по-широко приобщаване на всички членове на обществото, както и борба срещу бедността, социалното изключване и дискриминацията, играят жизненно важна роля в предотвратяването на много предизвикателства, свързани с сигурността. Нещо повече, не може да има компромис по отношение на върховенството на закона и правата на човека. Ние трябва да отстояваме нашите общи ценности, като е, наблягаме на равенството и равните възможности за всички, независимо от цвета на кожата, пола, възрастта и физическото състояние. Трябва да градим общество, където недопускането на дискриминация е най-съществена ценност, а не второстепенен елемент. Всичко това ще стане възможно, ако впрегнем всичките си сили, талант, разнообразие и потенциал. В този дух финландското председателство насърчава а, дебати за по-нататъчната ориентация на вътрешната сигурност на Европейския съюз. Като ключов елемент е укрепването на оперативното сътрудничество между правоохранителните органи, както и важната роля – на агенциите в областта на ПВР като Европол. Сътрудничество в правоохранителната област ще се основава на по-ефективни технологични решения, информационни системи и тяхната оперативна съвместимост. В този контекст е много важно да се гарантира прилагане на действащото законодателство по един по-ефикасен начин. Освен това, финландското председателство подчертава, че всеки етап от е, веригата на наказателното производство има отношение към вътрешната сигурност в съдебното сътрудничество. Предприятите мерки за укрепване на правоохранителната дейност е, е, трябва да бъдат обвързани с по-нататъчното ни сътрудничество в съдебната област и обратното. Климатичната криза несъмнено е най-голямата отговорност и най-голямата възможност, която имаме – тя минава отвъд обичайните граници на политиката в отделните области и затова са необходими решения на всички фронтове, включително и в областта на сигурността. Те първа ни предстои много работа. Една едничка е нашата планета и тя е в тревожно състояние. Затова ние трябва да вземем решение да предприемем действия, които ще опазят за бъдещите поколения – не можем да се примирим с нищо по-малко от това. Европейския съюз трябва да бъде водещ в борбата за здрава планета. Както Урсула фон ден Лайен заяви, Европа трябва да бъде първият неутрален по отношение на климата континент в света към 2050 година. Но за да може да се постигне тази цел – ние трябва да действаме решително и на всички фронтове. Младежите в Европа призовават за действия, така и в целия свят. Те искат решителни мерки за борба с климатичната криза и ние, възрастните, трябва да действаме отговорно, за да могат младежите да повярват, че се работи. Това е особено важно от гледна точка на сигурността, тъй като нищо не води по-бързо до насилствена радикализация от обезверяването. Трябва да се борим с климатичната криза, с амбициозна политика и пладо, планове. Още днес, а не утре. Ако обърнем поглед към бъдещето, способностите за противодействие на хибридните заплахи трябва да бъдат укрепвани както на нивото на Европейския съюз, така и на нивото на държавите членки. Действието на всички в областта на вътрешната сигурност укрепва устойчивостта на обществата и изгражда устойчиво срещу различни видове опити за влияние. Социалната спойка е най-добрата противоотрова срещу хибридните заплахи, чиято цел е да разрушат стабилността на нашите държави. Ние трябва да действаме заедно, структурирано и координирано. Въпреки, че броят на терористичните атентати намаля през последните години, заплахата от тероризъм остава. Нашето председателство набляга на значението на по-нататъчната дискусия по предотвратяването на насилствения екстремизъм и тероризма. Явлението чуждестранни бойци и джихадистката идеология продължават да бъдат заплаха за нашия континент, но не бива да забравяме, че тероризма съществува в различни форми и терористичната заплаха и от крайната десница не бива да се пренебрегва. По същия начин предотвратяването на насилствения екстремизъм и борбата срещу тероризма са взаимно подкрепящи се дейности. Нашите усилия трябва да се основават на комплексен анализ на ситуацията, оценка на заплахите и на научни данни. Трябва да се отбележи, че предотвратяването на омразата има пряка връзка с предотвратяването на, преступност, на престъпността и насилствения екстремизъм. Ето защо председателството обръща особено внимание на ефективността на мерките за предотвратяване на насилствения екстремизъм. Ще полагаме усилия и да пресичаме ново възникващи заплахи. От една страна, новите технологии увеличават инструментариума, с който разполагат правоохранителните органи за превенция и разследване. От друга страна, използването на интернет, особено на социалните медии и техните платформи за терористични и други незаконни цели, значително се увеличават през изминалите години. Терористичното съдържание онлайн играе ключова роля в почти всеки терористичен атентат в Европа, на който станахме свидетели. Ето защо финландското председателство настоява за работа по законодателното предложение на комисията за терористичното съдържание онлайн и насърчава по-нататъчното сътрудничество с доставчиците на интернет услуги за да се сложи край на разпространението на терористично съдържание онлайн, ни трябва недвусмислено законодателство и ясно осъзнаване на отговорностите и задълженията на всеки от участниците в процеса. Когато говорим за инструментариума за предотвратяване на насилствения тероризъм и е, екстремизъм, Важно е да се отбележи, е, че терористите и престъпниците използват е, всякакви е, средства за придвижване. И за да можем да предотвратяваме и разследваме такива престъпления и други тежки престъпления, трябва да събираме данни не само за пътниците във въздушния транспорт. Финландското председателство смята, че е важно да се направи оценка за, на значението на събирането на данни за пътниците и при трансграничният морски транспорт, както и железопътните превози. Както вече казах, ускорява се комуникацията и използването на социални медии през 21 век. Използването на дезинформация и информация за влияние се включва в обща картина на заплахите. Методите за дезинформация включват манипулация, фалшифициране на официални документи, тролове на социалните медии, както и кражба на информация. Фалшивата информация и нейното разпространение са особено важно предизвикателство за правоохранителните органи. Освен това, трябват съгласувани действия в Европейския съюз, за да се укрепи киберсигурността на критичната инфраструктура. Финландското председателство подчертава ролята на Европол и другите агенции на Европейския съюз в разкриването, предотвратяването и преодоляването на заплахи, свързани с дезинформацията и упражняващата влияние информация. Явлението език на омразата пропълзя от ъгълчетата на интернет към централно място в публичните дебати. Увеличава се информацията, която се стреми да окаже влияние. И особено важно е да се отбележи, че тя се насочва към държавни служители и висши представители на властта. Целта е да се предизвикат сътресения в държавната администрация, да се отслаби общественото доверие и това довежда до биполяризация на обществото. Затова правоохранителните органи трябва да са наясни, че това може да има много вреден, вредно въздействие върху основните структури на демокрацията и върховенството на закона. Това не може да бъде толерирано. Едно общество – в което хората не могат да имат вяра един на друг, не може да върви напред. Ето защо да се борим с езика на омразата означава да отстояваме ценностите на нашите общества. По-нататък, независимо от различните си убеждения, политиците трябва да укрепват социалната кохезия. Трябва ни открито, прозрачно общуване, за да се намали разпокъсаността и отчуждението в нашите общества. Когато сме заедни, ние винаги сме по-силни. Свободата на словото е и винаги ще бъде най-същностен елемент на нашата демокрация. Но свободата на словото се свързва и с определена отговорност. Необоснованото поставяне под въпрос на основни институции в обществото е много вредно – защото по такъв начин структури, които много трудно се възстановяват, се разпадат твърде лесно. За да можем да се справим с технологичните предизвикателства, трябва да сме в състояние да разкриваме ново възникващите заплахи. Същевременно трябва да установим какви са възможностите, създадени от новите технологии. Финландското председателство подчертава значението на киберсигурността като е, част от е, ролята на Европейския съюз за укрепване на сигурността. Борбата срещу киберпрестъпността и киберзаплахите изисква ресурси, способности, бързи и перспективни решения от страна а, на органите по сигурността и правоохранителните органи. В борбата срещу киберсигурността е важно да се гарантира електронните доказателства да се съхраняват а, и предоставят на правоохранителните органи колкото е възможно по-бързо. Тъй като се ускорява обмена на информация, държавния суверенитет трябва да се зачита успоредно с закрилата на основните права и защитата на данните. Обръщайки поглед напред, трябва да кажа, че изкуственият интелект и автоматизацията заемат централно място в развитието на вътрешния пазар на Европейския съюз. Тъй като оперативната среда за държавната администрация се променя много бързо, изключително важно е вътрешната сигурност да не изостава, като се гарантира наличието на усъвършенстван инструментариум в този сектор – по-конкретно, трябва да се погрижим правоохранителните органи да бъдат способни да работят в среда, в която мрежата е от пето поколение, като се има предвид какво ще е влиянието на петото поколение, 5G, върху нашата вътрешна сигурност. Ние подчертаваме необходимостта от преглед на действащото законодателство и предоставянето на ресурси е, във връзка с изкуствения интелект, автоматизацията и петото поколение технологии. Да се е, гарантира вътрешната сигурност в тази връзка при зачитане на правата на човека е основен приоритет на финландското председателство. Европейския съюз е и трябва да бъде съюз на споделени ценности. Ние сме амбициозни. Ние се радваме на разнообразието и най-важното – ние не изоставяме никого. Когато става дума за миграцията и разработването на обща система, която да отговаря на потребностите на деня, ние трябва да действаме комплексно и по вътрешните и по външните измерения на миграцията. Изключително важно е да се насърчи сътрудничество с е, третите страни и да се насърчават мерки по външните граници на Европейския съюз, както и в рамките на държавите членки. Финландското председателство е, ще е, се съсредоточи върху превентивни мерки в регионите на происход и транзит. По-конкретно Финландия иска да укрепи партньорството между Европейския съюз и Африка с разнообразните си инструменти и силна международна роля, Европейския съюз има по-добри възможности да се справи е, с различните аспекти на миграцията много по-добре от която и да е, е държава членка по-отделно. Трябва да намалим незаконната миграция, като се борим с каналджиите и трафикантите. Освен това, Европейския съюз се, се нуждае от хуманни граници, като запазва правото на обежище и подобрява битовите условия за бежанците. Както вече казах, климатичната криза е значителна заплаха за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Това личи особено ясно в сегашното предизвикателство, свързано с принудителната миграция, от която последиците ще бъдат още по-големи и за напред. Ето защо използвам случая да подчертая още веднъж значението на нашата борба срещу измененията на климата именно в тази връзка. Как ще действаме и дали ще успеем, ще има много голямо значение а, за това как ще се развива принудителната миграция в света. Задължително е Европейския съюз да положи е, сериозни усилия да се пресекат причините за неконтролираната миграция, включително демографския ръст и младежката безработица. По справедлив начин трябва да се разпределят отговорностите, за да се преодолеят предизвикателства в глобален мащаб. Това е в наш общ интерес и за това работим с страните на происход и транзитните страни, за да се облегчи натиска като цяло и да се насърчи безопасната и подредена законна миграция. Като част от комплексния подход и осигуряването е, на шенгенското пространство, трябва да се следят миграционните маршрути и да се правят ситуационни анализи. Една добре функционираща политика на основата на правата на човека по отношение на миграцията има много голямо значение за доверието в работата на Европейския съюз и приемането на тази дейност от обществото. Ние искаме да насърчим законните пътища за миграция, като например през заселването. Съществуват много законни начини е, за мигриране и те трябва да бъдат е, потвърдени в националното европейското законодателство. Финландското председателство подчертава необходимостта от е, реформа на обща европейска система за убежище, ако искаме повече ред и по-успешна реакция на големия миграционен натиск. Всяка държава членка трябва да поеме своята отговорност за прилагането на общите правила. През изминалите 4 години разискванията за миграцията обръщаха особено внимание на солидарността и справедливото разпределяне на тежеста, особено по отношение на хората, които са а, подали заявления за международна закрила. Именно поради това е изключително важно да продължи дискусията за реформата на обща европейска система за обежище. Ясно е, че работейки по дългосрочната реформа, трябва да се е, справим и с някои практически е, въпроси при слизането на е, брега на мигранти в резултат е, на издирвателни и спасителни операции е, по море. Това е също част от нашите общи европейски ценности, защото означава защита на човешкия живот и достоинство. Не може да има компромис с тези ценности. Зачитането на основните права, включително достъпа до закрила, е много важно съображение, когато преценяваме ефективността на политиката на връщане. Директивата за връщанията трябва да бъде преразгледана като основа за разработване на вътрешни правила за връщане на граждани на трети страни, които нямат право да пребивават в Европейския съюз. Използването на стимули а, е, за сътрудничество в посока реадмисия с трети страни трябва да продължи да бъде актуално. Освен това, финландското председателство подчертава необходимостта от реинтеграция на завърналите се, което е част от е цялостната ефективна политика и устойчивостта на връщането. Ние настояваме за хуманни граници и същевременно трябва да работим ефективно и по-съгласувано в управлението на външните граници. Ето защо допълването на регламента за европейските граници и крайбрежната охрана е един от приоритетите на нашето председателство. Прилагането на тези норми ще бъде важно съвместно усилие и аз съм сигурна, че ще можем да успеем. След споразумението за засилване на мандата на Frontex, сега агенцията има по-добра възможност да подпомага държавите членки в управлението на границите. Комуникациите трябва да бъдат лесни, бързи и ефективни бяха неодавна договорени, приети или актуализирани няколко регламента за е, европейските информационни системи. Трябва бързо и съгласувано внедряване на всички системи, които следва да бъдат оперативно съвместими. Що се отнася до предложенията за регламенти, които допълват възможностите за информационен обмен а, с а, системата ЕКИАС за пътуванията и условията за достъп до други информационни системи, финландското председателство се надява, че можем бързо да достигнем фазата на тристранни преговори. Едно пълноценно функциониращо шенгенско пространство на свободно движение е ключов фактор за нашия просперитет, сигурност и свобода. Всъщност, шенгенското пространство може да се разглежда като едно от най-важните постижения на Европейския съюз съюз. Финландското председателство ще настоява за продължаване на преговорите за изменения на Шенгенския кодекс по отношение на контрола по вътрешните граници. Но освен предложението на комисията, което вече е на лице, ни трябват и нови инициативи, които да гарантират свободата на действие на държавите членки. Финландия е готова да потърси нови решения, за да се премахнат проверките по вътрешните граници. С поглед към бъдещето, финландското председателство се ангажира с интегрираното управление на границите в Европа. Институциите и агенциите като Frontex имат своята роля, но именно държавите членки имат основната отговорност за контрола на външните граници. Трябват ни ефективни и прозрачни средства които гарантират изпълнение на шенгенските задължения, особено по отношение на контрола на външните граници. Председателството на Финландия се ангажира с разработването на системи за гарантиране на качеството. Укрепването на механизмите за финансиране в областта на миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност е ключов приоритет на финландското председателство финансовото обезпечаване е, може да отговори на вътрешните и външни нужди е, в е, тази област и може да помогне за недопускане на незаконна миграция. Използването на финансови средства следва да бъде гъвкаво и да е съобразено с непрекъснатите промени в оперативната среда. Борбата срещу трансграничната престъпност, тероризма, насилствената радикализация и други тежки престъпления трябва да бъде обща цел, която да бъде финансово обезпечена от Европейския съюз. Потребностите на пострадалите от престъпления също не бива да бъдат забравени. Важно е основните права, правата на човека да бъдат зачитани винаги, когато се прилагат финансовите инструменти. В заключение, трябва да мислим за бъдещето, когато предлагаме решения за сложните заплахи и предизвикателства за вътрешната сигурност на Съюза. Дребните поправки, кърпенето на парче, краткосрочните планове не са достатъчни. Трябва да вземаме мъдри, перспективни решения на основата на знанията, внимателния анализ и научните изследвания. Трябва да го направим по-европейски. Трябва да сме силни и единни. Отвън никой не може да ни разедини. Благодаря. You, Благодаря много, госпожо министър Онхисало. Сега нека пристъпим към обен на мнения. Имате по две минути за изказване. И накрая ще чуем отговори от госпожа министъра във връзка с поставените от вас въпроси. Господин Абел, Полша, да ще започнем с вас. Заповядайте, имате думата. Ще говоря на полски язик. Благодаря много, госпожо министър, за каз... изнесената от е, вас реч, особено казаното за киберпрестъпността и опасността. Това е голямо предизвикателство. Е, повтаря се един и същия модел в нашата цивилизация. Всички използваме нещо, докато не се намесят някакви злодеи, които злоупотребяват с него и търсим решения. Така че е изключително важно да не забравяме е, казаното Джордж О. Ор Руел Да не се окаже, че имаме Министерство на истината, което е, да управлява интернет. Но интернет ни е необходим. Необходим ни е за да ограничим злото и посегателствата, подвеждащата информация, фалшивите новини, лошите, негативните идеи, което, които много често Про се отнася и е свързано с трети страни, които не зачитат европейските демократични ценности. Така че процесите за борба с тези външни посегателства онлайн трябва да се води спокойно и внимателно. Трябва да бъдем много внимателни, за да не се стигне до Министерство на истината по образеца на Джордж Орд. Господин Гетрос от Кипър. Καλημέρα σας. Е, добър ден. Госпожо министър, във вашето изказване – Споменахте приоритетите на финландското председателство. Казахте, че вътрешната сигурност на Европейския съюз трябва да бъде защитена. Сигурността на гражданите а, е, от терористични атаки. Казахте също така, че това е причината председателството да поведе публичен дебат за бъдещето на Съюза. Ще ми се да чуя нещо повече по този въпрос. Докъде е стигнало това вашето предложение за, например, за правомощията на на Европейската прокуратура в борбата с организираната престъпност и тероризма. Казахте също така нещо за сигурността. Това... Η ελευθερία του λόγου δεν εξυπακούει οπωσδήποτε. И защитата на свободата на мненията. А, така че трябва да действаме много сигурно а, и безкомпромисно спрямо всички, които посягат на а, нашите ценности е, с омраза и расистски изказвания. Господин Саралехос, Muchas gracias y muchas gracias a señora ministra por su intervención. Благодаря. Yo personalmente аз лично наистина оценявам много високо това, което представихте. Ясно е, че мрежата се използва като нова среда за престъпността. Тук има специфични проблеми Например, високата безнаказаност за престъпленията. Ние не говорим само за тероризъм. Аз се радвам, че госпожа министъра спомена и необходимостта от това да се работи върху законодателни норми за ограничаване на терористичното съдържание в интернет. Тероризмът не е само престъпление, това е стратегия за дестабилизиране на нашите общества. Тероризмът, освен това, иска не само да навреди на личния живот на хората, а иска да се легитимизира и да травмира обществото. Без съмнение, интернет е много важен в това отношение. Бих искал да чуя коментар по два въпроса. Като се има предвид казаното, госпожа министъра сигурно знае, че Европейският парламент се тревожи за ограничаване на финансирането на агенциите в Европейския съюз, които трябва да са по-активни в тази област. Искам да знам каква е вашата позиция и какво ще направи председателството, така че да се осигури устойчиво финансиране. На второ място интересуваме какво се прави за превенцията на престъпността и как се развива сътрудничеството с технологичните компании? Какви ще бъдат начините това сътрудничество да стане по-интензивно? Благодаря. Благодаря, господин Мецу от Белгия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо министър, за много ясната реч. Един, една от темите, които засегнахте, е, с регистрационните данни за пътниците PNR. Както знаете, преди 5 години бе прията директива е, за регистрационните данни на пътниците в авиокомпанията. В Белгия в момента се въвеждат такъв, такъв, такова правило за всички видове транспорт. Малко ни пречи факт, ни смущава факта е, че не можем да принудим частните фирми да действат по този начин. Моя въпрос към вас следва ли да се потърси европейско решение, може би нова европейска директива или допълнение към директивата, за да бъде въведен елемента на или или това си остава е, национална задача. Господ, госпожа Хейдалама от Финландия, заповядайте. Благодаря, госпожо министър, за много конкретното представяне на общите предизвикателства пред Европейския съюз. Относно правата на лична неприкосновеност имам въпрос. Те не спират до европейските граници. Европейския съюз играе пионерска роля в защитата на личната, е, е, неприкосновеността на личната сфера. Моя конкретен въпрос. Как виждате ролята на Европейския съюз в разпространението и отстояването неприкосновеността на личната сфера извън европейските граници, например в САЩ? Госпожа Канко от Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря много, госпожо министър. Въпросът ми е по части е, храна за размисъл. Нещо, на което, за което и аз мисля, забелязвам, но е много трудно в Европа да се говори за е, на, е, някои теми аз идвам от една страна, където се диктатура, но когато дойдох в Европа, откакто дойдох в Европа, забелязвам, че някои теми са много трудни и а се оказва, че много хора в Европа са биват убивани защо? Заради своето мнение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 на други хора, е, като мен, се е налагало да се укриват. Например, Зейнеп, който работеше за е, Шарли Абдо, е, би трябвало да има защита за своето мнение. Като ви слушам да, говоря, да говорите за свобода на мнението, чудесно, но нека не забравяме, че понякога е невъзможно да водим дебат по, този, по такива наболели въпроси. Е, как можем да постигнем е, свобода на мненията не само е, в печатните медии, но и в всекидневието. Господин Булчек, благодаря много, госпожо министър. Благодаря ви за подробното изказване и оценка на мнението. Искам да поставя два въпроса. Първо за шенгенското пространство. Радвам се, че засегнахте въпроса за а, пълноправното и пълноценно действие на шенгенското пространство, което е предизвикателство не само по отношение на външните граници, но и за продължаване на вътрешния контрол, прилаган вече от няколко държави членки. Чувам, че финландското председателство има намерение да излезе с нови предложения в допълнение на съществуващите. Ще ми се да чуя повече от вас как можем най-добре, най-ефективно и най-бързо да преустановим тези вътрешни проверки в шенгенското пространство, които са незаконни. Второ, как най-добре и най-ефективно да се преборим с фалшивата информация и новини в интернет? Вие подробно говорихте за терористично съдържание онлайн, но не бива да забравяме, че фалшивите новини са много по-опасни, защото не ги виждаме непрекъснато, но отделните държави членки не са подготвени сами да се преборят с това явление. Така че би ли могло да се мисли за европейски колективни действия, за да повлияем на големите доставчици на интернет и интернет платформите, за да можем навременно и ефективно да се борим с тази информация. Сега по господин Калев от Словения. Това е последния записал се за изказване. Благодаря, госпожо министър, уважаеми председателстващи. до голяма степен съм съгласен с чутото от госпожа министъра, с акцентите, които тя постави. Аз обаче искам да привлека вниманието ви към една подробност, а именно търся думите, с които да го изразя най-правилно – искам да да, да се спра на някои въпроси, свързани с е, е, интернет безопасността и нашите деца. Знаем, че днес с едно кликване може да се е, влезе в интернет. Не се проверява и е, е, вярна ли е декларираната възраст от е, участника в интернет. А деца на 11-12 години са много податливи на влиянието на социалните медии. Мисля, че трябва да попречим на това пагубно влияние. Сега благодаря ви, госпожо Охислао. Бихте ли отговорили на поставените въпроси? Имате думата. Благодаря много е, по част от въпросите до известна степен се отнасят към моите, моята колежка, госпожа Ериксон, е, министър на правосъдието, но има и въпроси отправени пряко към мен. За шенгенското пространство ние търсим като председателство решение за контрола по вътрешните граници е, относно е, може би ще, решенията ще бъдат във взаимодействие с полицията или е, чисто технически, но за външните граници, разбира се, имаме обща европейска система за граничен контрол. Има обаче и други фактори, които играят определена роля, така че тук ще се наложи да потърсим взаимодействие между европейските държави членки. Изискват се конкретни ефективни мерки. Ние ще Бизнес имаме предложения по въпроси с цел подобряване на свободното движение и защитата на сигурността. Киберпрестъпността. Няколко въпроса бяха зададени. Да, очевидно, ние се нуждаем от ресурси и капацитет за действие както и решения, които би трябвало да се прилагат от всички правоохранителни органи. Например, полицията и другите национални органи трябва да може да действа бързо в борбата с организираната престъпност, но това предполага добро взаимодействие в областта на електронните доказателства обмена на информация трябва да бъде подобрен, но тук не бива да се засяга суверенитета на всяка отделна държава членка. И освен това, влия а, влиянието в интернет пространството засяга всички е, сфери от нашия живот. Разбира се, тук се набавят и езика на омразата и хибридните посегателства и свободата на мненията, но не бива да забравяме и принципите на правовата държава но като говорим за свобода на мненията, нека припомним, че това вър, тя върви ръка за ръка с отговорност. Това, което можем да направим в Европейския съюз, да проведем дебат с онлайн платформите, както и доставчиците на интернет. Тук е, очевидно е, имаме много да учим. Ние контактуваме с тях. Трябва да отстояваме правовата държава във всичките й аспекти, включително свободата на мненията, без да забравяме, че тя е свързана и с отговорност. По въпрос за регистрационните данни, ПНР използват се, е, членове на престъпни групировки. Терористи търсят различни начини за придвижване и канали. Така че трябва да помислим за различните сфери, в които да събираме регистрационни данни. Това не е само национална държава. В рамките на, на нашето председателство ние ще търсим начини е, за постигане на това без да се засягат основните права, личната свобода и личното пространство. Сега е на ход съвета. Съвета трябва да се произнесе относно събирането на регистрационни данни, включително и за други видове транспорт, освен въздухоплаването. И след това ще видим как какво ще бъде отражението на едно подобно решение – от финансов и правен аспект. Ще се търсят и ресурси. Това са въпросите от моята компетентност. Другите въпроси се отнасят за моята колежка, министра на правосъдието и аз не смятам, че съм компетентна да им отговоря. Благодаря за въпросите и вниманието ви. Благодаря много, госпожо министър. И Нека чуем и следващо. Uh, да продължим. А, очевидно ще продължим по дневния ред. Yes. Oh. So, Sorry. is it you? <laughs> okay, me, you go ahead. Yeah. Okay. So, <clears throat> now we move to... сега продължаваме към следващата точка от дневния ред. Обмен на мнения относно информа... управлението на информационните приоритети на Европол. Ще започнем с пред... информа... с, с Гуис Луис Делзобио Рамос, заместник изпълнителен директ на е, Европол за възможностите и господин Канзас, който е представлява Националния съвет на полицейските сили в Финландия. Те ще продължат с изказванията са така. Ще чуем първо господин Деозебио Рамос. Имате 10 минути за вашето изказване. Благодаря, господин. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин, госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви представя ем, тези е, тази информация за тая година. Аз отговарям в е, Европол за финансови въпроси. Е, е, и аз общо взето отговарям за парите, които се предоставят в програмата 2020 плюс е, управлението на а, информацията играе много важна роля. Стратегията отчита, че информацията е най-ценното достояние в Европа. В момента управлението на информацията е част от основната дейност на Европол, защото управлението на информацията не е съпитстващо действие, а е част от нашата основна дейност. Именно поради това е толкова важно за нашата дейност и за всички нас. Ето нашия подход е чисто, той е чисто практически. Идеята ни е да се опитаме да предоставяме на, в подходящия момент необходимата информация на компетентните хора. Това са всички работещи на място, правоохранителни органи и така нататък целта на фи, фи, фи, е ние също да предоставяме, да речем, пръстови отпечатъци и други данни. И това се отнася за всички нашите, наши дейности. Каналджийство, международна престъпност и борба с тероризма. Информацията е вездесъща във всички тези теми е, ето как е, изглеждат дейностите ни. Те, се, те нарастват като обем и сложност в тази презентация. Ние ще ви разкажем за основната система и ето как изглежда тя съществува системата Сиена за обмен на информация, за, именно за обмен на информация между Европол, държавите членки. Имаме над 10 000 потребители. Второ, информационната система на Европол, ЕИС която има за цел предоставяне на дейности за международната престъпност налична в държавите членки и се търсят засечки хитове на информацията. Имаме и нарочен интерфейс за тази цел, така наречения Quest, с цел облегчаване на тези, обмена на тази данни, като имаме над 9000 потребители в Европа. Съществува и аналитичната система на Европол, ЕАС. Това е специализиран инструмент за извършване на криминологичен анализ по искане на държавите членки. Там с нея работят само нашите специалисти. И накрая имаме ЕП, Евро, платформата на Европол за експертите. Тя също е под юрисдикцията на Европол, но не само в тази платформа предоставя определен тип информация, като тук потребителите са 16 000 в целия свят, между тях академи... представители на академичните среди и частния сектор. Тази информация не е с високо поверителен характер. Най-важните приоритети за тази година са представени накратко тук. Първо, под помагане, обмена на информация, обмена на знания и взаимодействието между държавите членки и, други, и трети стра, страни. Е, след това средства за е, търсене, установяване на съответства и управление на данните. Това е много важен проект за оперативната съвместимост в Европейския съюз в сферата на ПВР а, а, не, за задаванията на поставените въпроси и исканията за информация непрекъснато се нарасват. Предвид известни затруднения, които имаме, включително и финансови, можете да видите в дясно как се съотнася потребностите и исканията спрямо нашите наличности а, и възможности. 48 милиона е стоеността на, на търсенето срещу малко над 23 милиона за наличен бюджет, бюджет, с който разполагаме. И както казах, това е отразено в дясно на схемата. Въпреки бюджетните затруднения, Европол успя да отговори на приоритетните запитвания и искания на държавите членки. Ето тук и по-нататък ще ви покажа основните ни инициативи, завършени или пред завършване. Първо, е, Приложението на Сиене ни дава възможност да поддържаме контакти и с Грузия и с Световната митническа организация. Второ, системата ЕИС. Подобрихме начина на работа и отделните компоненти така че имаме по-добър, по-добро търсене и проучване на данните. Системата Quest, за която говорих, свързва тези два инструмента с основната инфраструктура, която е на разположение за описаните тук страни. На 6 Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, Полша и Румъния. Очакваме и в бъдеще да, да разширим използването на този инструмент. По отношението самолич... оставна самоличността и достъпа до управлението. Имаме централен, централно звено за установяване, за идентификация и различни процеси. Ето и някои от нашите дейности в европейски проекти изработихме пътна карта за Европол през последните месеци, май 2019 година. По този начин агенцията активно ще доразвива дейностите в процеса на оценка. В момента работим за раз, до разработването на информационна система, като искаме да имаме една по-дееспособна система, шенгенска информационна система. Това е целта на нашите усилия. По отношение на проектите, ние продължаваме да работим за инфраструктурата на АДЕП. Що се отнася до автоматичната система за а, идентификация, ние е, очакваме и работим за следващата си, системата от следващото поколение по прем. И накрая ние активно участваме в различни проекти чрез обмен на експертни знания и участвайки с нашите услуги, изпълнявани с системите Quest и Siena. Макар, че моето изложение е доста е, кратко, е, искам да очертая нашите приоритети за следващите години в светлината и на бъдещите преговори за бюджета. Първо имаме такива приоритети за оперативната съвместимост. Тук предлагаме специално обучение за служители с Сиено. Второ, да разширим възможностите ни за ползване на системите в Европол чрез и системата подобряване ETIAS, е, вход-изход е, е, ЕС, ШИС и ВИС Искаме да увеличим аналитичния си капацитет, като използваме е, компютърните възможности и нашите възможности чрез съответно финансиране искаме да увеличим възможностите за споделяне на информация чрез различните платформи и най-сетне да автоматизираме голяма част от процесите. Това е което аз имам да ви кажа. С радост ще отговаря на, отговоря на въпросите, ако имате такива. Много ви благодаря. Сега с удоволствие давам думата на господин Аси Кангас, който представлява Националния съвет на полицията в Финландия. Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро на всички. Както беше казано правилно, аз съм представител на Националния съвет на полицията в Финландия. Ето защо аз съм и член на групата DAPEX – и разбира се, заемам и други позиции. Една от основните ни теми в ДАПЕКС е бъдещето на автоматизацията при обмена на данни в правоприлагането. Ние бихме искали това обсъждане да се провежда в една стратегическа рамка, която да обхване настоящите и бъдещите инструменти. Ето защо бях поканен тук. Реших, че е добре да използвам формата OMF 3 тъй като тук имаме наистина национална координация и на бъдещата автоматизация. Надявам се да успея да обясня това ясно в хода на моето изложение. По-настоящем ние имаме пряк достъп съгласно регламента на Европол за данни предоставени с цел кръстосани проверки. Тъй като това е изключително важна цел, данните се предоставят на държавите членки. Освен това, имаме достъп и до други видове информация от стратегически или тематичен характер. Разбира се, Прекият достъп, както вече казах, е уреден в регламента за Европол – Действащият регламент определя и начина на функциониране на информационната система на Европол. От техническа гледна точка трябва да посочим, че Държавите членки също допринасят за тази информационна система, защото те са източник на данни за кръстосаните проверки. Ние вече имаме пряк достъп до информационната система чрез съответния интерфейс. Има нещо, което е особено интересно. Например, ние, финландците, използваме най-интензивно тези данни в сравнение с целия Европейски съюз. Финландия всъщност стои за 69% от всички търсения в информационната система на Европол през 2018 година. Проектът UMF 3 Plus цели автоматизиран достъп и търсения в данните, които да се осъществяват пряко чрез националните системи. Тази функционалност ще бъде наречена QUEST като абревиатура за системата за проверяване на Европол. Разбира се, говорим още за предварителни етапи. Предстои пилотен проект, който се финансира от Европейската комисия. Идеята е крайният потребител да получи достъп до различните източници на информация и чрез едно единствено търсене да има такава свързана информация от различни бази данни. Може би трябва да посоча, че и тук има връзка с това, което обсъждаме в ТАПЕК, защото квест е свързан с оперативната съвместимост и позволява на държавите членки да използват европейския портал. Аз съм говорил за това, би трябвало изходната точка, когато се разработват такива системи, винаги да бъде леснината на използване от крайния потребител. Идеята тук е също да се даде достъп до всички видове данни, които разбира се са позволени по законен път. Това ще се случи в обозримото бъдеще, технологически е възможно, но все още не се е случило. На първи етап на разработване на функционалността Quest ние ще поддържаме единствено запитвания в информационната част на системата на Европол. което означава, че данните, които се съхраняват в Европол, все още няма как да бъдат използвани в пълния им потенциал. Но се надяваме на този етап данните от информационната система на Европол да могат да се ползват без всякакви трудности. Следващата важна стъпка е Регламентът за Европол също така гласи, че държавите членки трябва да имат достъп до системата за анализ на Европол на принципа попадение или липса на попадение. Това са данни, които се предоставят за целите на оперативния анализ. В този случай не става дума за това да се проведе такова търсене първо автоматично и след това човешкия елемент да се намеси при проверката доколко лицето за това търсене е било упълномощено. Има още нещо при разработването на тази функционалност и привеждането и в действие. Държавите членки наистина ще могат да използват много повече от данните, съхранявани в Европол, тъй като тези данни със сигурност надхвърлят поне десетократно данните, които са само в информационната система. Вие разбира се, сигурно разбирате, че ние имаме начини да стигнем до всички тези данни и сега, но Бъдещата функционалност ще улесни значително този достъп. Съгласно информацията, с която разполагаме, като разбира се всичко това може да се промени в зависимост от финансовия и, и човешки ресурс, аз се надявам да се осигури достъп на принципа попадение или липса на попадение до системата за анализ до 2020 година. И на края на моята презентация ще кажа, че тази система би трябвало да ускори достъпа, да оголеми десетократно обема от данни, които биха могли да бъдат необходими при очакваните операции. Всичко това е много съществено, но ще приключа до тук. И благодаря за вниманието. Thank you both, Mr. and Mr. Kangas, for your Благодаря много, господин Кангас. Имаме малко време преди почивката за кафе, която започва в 10.30. И тъй въпроси и отговори можете да поставите своите въпроси, можете и да ги напишете. Знаете, че се раздават формуляри за писмени въпроси. Нека да започнем, тъй като видях, че има няколко колеги, които желаят да вземат думата. По две минути разполагате с време, след което ще чуем отговорите. Това са въпроси към нашите колеги Осебио Рамос и господин Кангас. Започваме с, господин, с госпожа Корнели. Заповядайте. No? Yes, please. Thank you. I speak in English. Благодаря. Живеем наистина във време на огромни предизвикателства. Аз представлявам италианския парламент. Е, ние имаме голям проблем с управлението на миграционните потоци. Знаете, че Италия отдавна има нужда от ефикасна, конкретна помощ тъй като италианските граници са европейски, както и обратното. Европол и Фронтекс имат нов план за действие, който би трябвало да осигури и по-ефективния обмен на информация между тези две организации. Така ще могат да се управляват по-добре и европейските граници. Интересуваме как се развива този проект. Ние разбира се сме готови да ви подкрепяме с поделените решения, тъй като имаме е, този климат на сътрудничество отново и аз благодаря за него. Благодаря, господин Медиатус от Кипър. Благодаря ви, господин председател. На предишната ни среща в Букурещ говорихме за създаването на Център към Европол за разузнавателна информация относно пътуванията. Това трябва да е информация най-вече свързана с данните на пътниците. И тук бих искал да знам а, докъде сте стигнали. Благодаря, господин Кафот от Европейския парламент. Много ви благодаря. Бих искал господин Кангас да поясни цифра от изложението си. Той каза, че Финландия е най-активната що се отнася до търсене на данни в системата на Европол. Доколкото си спомням, вие казахте 69% от търсенията са от Финландия. Правилно ли съм разбрал? Благодаря, господин Мадисън, също от Европейския парламент. Благодаря, това наистина е много важна тема. Радвам се, че сте организирали тази среща с представители на националните парламенти. Ние чуваме различни неща за сътрудничеството с Европол. Някои държави очевидно сътрудничат много добре, предоставят информация, но като че ли има и държави, които не участва толкова активно в работата на Европол и понякога се оказва, че полицията от съответната държава не реагира така, както се очаква. Как работите вие с колегите си от Швеция, от Естония, например? Когато поискате информация от тях, получавате ли я много бързо или се натъквате на проблеми? Знаем, че на някои места такива запитвания се оказват проблематични и затова ме интересува вашия конкретен опит. Благодаря, не виждам други желаещи Няма желаящи нито от националните парламенти, нито от Европейския парламент. Не са се записали за въпроси. Така че ще дам думата на нашите гости, господин Еусебио и господин Кангас. Господин Еусебио, вие имате думата първи. Благодаря, господин председател. Много благодаря за въпросите. Ако позволите, първо ще отговоря на първите два въпроса. Господин Кангас на въпроси 3 и 4, тъй сътрудничеството. Сътрудничеството трябва наистина да се засили. Сътрудничеството между Европол и Фронтекс, като Европол се бори срещу незаконното каналджийство на мигранти. Ние винаги участваме в обмена на информация съгласно мандата на местните органи. Тук зависи от съответната страна. В Италия, в Гърция може да поискат услугите на Европол. Но Европол в този случай работи в подкрепа на правоохранителните органи, които, разбира се, се проверяват от Италия и от Гърция. Имахте и друг въпрос за системата ETIAS. Участието на агенцията означава, че в бъдеще когато системата напълно се разгърне, ние ще проверяваме чрез двойни или кръстосани проверки информацията от Еолиса, от Frontex. Идеята е да можем да предлагаме информация, която се съхранява в базите данни на Европол. Също така ние участваме и в бъдещото създаване на списък за наблюдение е, чрез Frontex и Eulisa. Ние проучваме и въздействието, изискванията на тази нова система. Това въздействие ще бъде огромно, тъй като ще има множество запитвания от централното звено и от ETS. Е Освен това, услугата трябва да се предоставя 24 часа 7 дни в денонощието. Това е огромно предизвикателство за агенцията и за това работим усилено Целта е Европол да може да продължи да предоставя тази услуга на централното звено на ЕТИАС. Надявам се, че съм отговоря на въпросите ви. Благодаря. Господин Канга, заповядайте. Благодаря ви за въпросите. Всъщност първия въпрос вече получи отговор – още в изложението ми. Да, 2018 година ние финландците подадохме 69% от всички заявки за информация към Европол. Но това трябва да се разглежда в съответния контекст. Това са само запитвания. Тук нямам предвид предоставени данни. Има страни с много по-голямо население. Те са много по-голям източник и на информация от малка страна като Финландия. Така че не бива да смесваме тези два фактора. Освен това, говоря само за 2018 година. По-настоящем виждаме, че този процент не е толкова впечатляващ, не защото ние отправяме по-малко запитвания, а защото останалите държави отправят повече. Това е добра тенденция, според мен. Имаше въпроси за сътрудничеството. Ясно е, че има разлики в начина на използване на услугите на Европол от страна на държавите членки. Някои се възползват по-добре, други не толкова добре. Има и двустранно сътрудничество – с държавите членки. Така че правилният въпрос би бил имаме ли проблеми в сътрудничеството с европейските партньори и тук аз бих отговорил не, това сътрудничество протича много гладко. Когато възникне проблем, обикновено той се дължи на човешка грешка, но не можем да говорим за проблем в системата. Няма от какво да се оплача при това сътрудничество. Благодаря. Почти идва времето за кафе пауза, но получих още една заявка от представител на финландската делегация. Тя също иска да зададе въпрос. Благодаря ви, господин председател. Исках да попитам експертите какво е новото в международното развитие, защото вие говорихте за новите технологии. Очевидно това създава и нови връзки с други континенти, не само европейските. И се питам дали Европа изостава технологично. Yes, Mr. Kangas. Okay. Господин Кангас. Аз бих казал, че и ние в Финландия, Европа като цяло сме водачи. Не можем да знаем как се организира вътрешния обмен в места като САЩ или в страните от Латинска Америка или Африка или Азия. Но принципно мисля, че Европа наистина е водач. А що се отнася до европейското сътрудничество с останата част от света, то ние разви... разчитаме най-вече на Интерпол. Господин Еусевио. Това е важен въпрос и аз ще кажа няколко думи. Основната тенденция е за разработването и използването на изкуствен интелект. Европол работи за улесняване на използването на аналитичните инструменти в Европол. Ние трябва да можем по-добре да разбираме информацията, която получаваме от държавите членки, да ни трябва по-малко време за реакция като служители на Европол, когато получим запитване. С други думи, искаме най-вече да улесним работата. А ние можем да се водим от критерии като име, или номер и така по-лесно да се пресява информацията. Би трябвало да се използват най-високотехнологичните инструменти за събиране на данни за различни цели. При съдебните разследвания, например, разчитаме все повече на видеоматериали – Това въжи и за разследванията на експлоатацията на деца. Технологичните инструменти ни позволяват да установим наличието на престъпление, но разбира се има и ограничения, свързани с сигурността. За информацията в облак не е толкова лесно. Надявам се да съм ви отговорил. Speakers, Много благодаря на господин Еусебио, който е заместник изпълнителен директор на Европол. Благодаря и на господин Кангас, който представлява Националния полицейски съвет в Финландия. Очевидно е, че управлението на информацията става все по-важно – с оглед на нейния нарастващ обем. Ние следователно трябва да се водим от принципите на основните права и защитата на данните. Сега, разбира се, пристъпваме към кафе пауза. Нека да кажа, че веднага след кафе паузата ще се върнем към измененията на правилника. Затова имайте предвид, вече доста компромиси бяха договорени, което разбира се означаваше да се работи много усилено. Та, ще кажа, че тези, които биха искали да добавят нещо към измененията на правилника, трябва да формулират своите предложения писменно и да ги предоставят предварително. Така че още след кафе паузата да знаем кой какво точно иска да добави към постигнатите компромиси. И сега да пием кафе. Благодаря ви.

Ние, ала да. Dear colleagues. Dear colleagues. Скъпи колеги, трябва да продължим работата си, моля ви. We continue our debate on the... Продължаваме разискванията по промените в правилника на нашата група. Вчера постигнахме споразумение по участието на Дания. И чухме изказванията на делегациите. Сега ще видим дали с консенсус могат да бъдат прияти предложенията. Аз ви припомням становището на тройката и на съпредседателите, че вчерашните и днешните разисквания ще означават приключване на процедурата по преразглеждане на правилника за дейността. като са председателите, следва да информират председателския съвет за решението. So now, uh, I open the depad. И така откривам разискванията и давам думата на членовете, които желаят е, да вземат думата. Госпожа Пора от Финландия. Благодаря. От името на финската делегация искам да внеса компромисно изменение по член 5. Разпространение, разполагате с него. отчита в съответствие с правилника. Съпредседателите се редуват в представителството на групата в управителния съвет с съвещателен глас. Представителят докладва на съвместната група след всяко заседание на управителния съвет в писмена форма. Thank you. And then Miss Wel Uh... Госпожа Велкоен, Нидерландия. Заповядайте. gisteren hebben de JPSG-delegaties een eerste waardevolle. Благодаря. Проведохме първата полезна обмяна на мнения по правилника. Различни Делегации и членове на парламента работиха много усилено за изготвяне на предложените изменения. От документа на председателството, който сравнява различните предложения, и на основата на вчерашните разисквания, холандската делегация смята, че няма да е, тру... няма да е лесно да се намери решение, което да се приеме с консенсус. Не всички делегации имаха възможност пълноценно да участват, като имаме предвид ограниченото време поради тези причини. Холандската делегация предлага да се разработи въпросник, така че да видим в писмена форма реакцията на делегациите на предложените изменения. Така ще се види дали има подкрепа за предложените изменения или не. Резултатът от попълнения въпросник може да се разгледа на следващото заседание. По такъв начин ще видим дали ще има решения, които да бъдат прияти с консенсус. Нашата делегация прави това предложение, защото би било срамота да не постигнем никакъв напредък, дори една междинна стъпка, а тя би била полезна за усъвършенстването на правилника за повече прозрачност и откритост в работата на съвместната група. Thank you. And then Mr. Pistoris from Germany. Заповядайте, представителя на Германия. Уважаеми колеги, искам от името на германската делегация изрично да обърна внимание, че е необходимо задължително да въведем срок за отговор на въпросите, защото когато зададем въпроси е, без да посочим срок за отговор и място на публикация, не ни върши работа. Е, просто това е въртене на празен ход. Нуждаем се от това уточнение. Е, ако не постигнем съгласие с Европейския парламент, това да бъде определено, посочено като различие за председателския съвет. Това не е дреболи история, така че трябва да се отнесем сериозно. Второ, аз съм вътрешен министр на голяма германска провинция и носа сериозни, сериозни отговорности и смятам, че е време да приключим най-сетне този дебат за правилата, правилата и да поговорим за сериозни неща. Не мога да ида в къща и да кажа, че две години се занимаваме с тези въпроси. Света има доста по-наболели е, въпроси за решаване. Благодаря. Благодаря, господин Апел от Полша. Господин Питърс от Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо съпредседател. Преди всичко подкрепям идеята да приключим обсъждането на правилника днес. Разбира се, правилника за дейността е много важен. Оценявам това – но има много други важни въпроси, които задължително трябва да бъдат обсъждани в бъдеще. И се надявам, че можем да приключим още днес. Второ, делегацията на Европейския парламент разбира се се стреми да намери компромис винаги, когато е възможно. Получих компромисния текст от е, делегацията на Финландия по член 5 и мисля, че делегацията на Европейския парламент може да приеме този компромис с надеждата, че приключваме вече обсъждането и много бързо преминем към големите, важни, актуални дискусии. Благодаря. Thank you. And then Mr. Uh, Lever, uh, from Sweden. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Швеция. Благодаря. Можем да подкрепим компромисът, предложен от Финландия, Германия и Румъния по член 5. Също така искаме да внесем предложение е, за изменение на член 6 алинея 2, който да даде възможност е, членовете да внасят предложения за изменение на правилник. Thank you. And then, uh, Mr. from Cyprus. Благодаря, господин Деметриус от Кипър. Благодаря и добър ден. Тези изменения са много важни, но също толкова важно е днес вече да приключим. Пета поредна среща обсъждаме и все още не можем да стигнем до споразумения по член 5, по изменения 4 и 5. Едното от Нидерландия, другото от Германия, Харватия и Румъния – по тези въпроси смятаме, че е важно да постигнем споразумение. Що се отнася до компромиса, внесен от Германия, Финландия и Румъния по член 5, смятам, че ще е много добре да обясним на всички какво означава думата альтернативно, защото тя фигурира там. А и не бива да забравяме основополагащия принцип – че именно държавите членки притежават правомощията да постигнат споразумение и да определят представител на съвместната група. Ако това е представител на Европейския парламент, добре. И тъй като има покана от управителния съвет Не зная кой да бъде титуляр и кой да бъде заместник е, между националния парламент и Европейския парламент. Как ще се разпределят тези позиции? Благодаря, Румъния. Благодаря, подкрепяме компромиса подкрепяме е, идеята на шведската делегация. Не е лоша и идеята, която чухме от холандската делегация. Колеги, едно трябва да ни е ясно. Това е последния шанс за промяна на правилника. След като се е, измени сега, той си остава в този вид. Въпросите са много важен е, елемент от парламентарния контрол, за това срокът от 6 седмици трябва да остане. Също се отнася и до предложението за ИПЕКС. Освен това, трябва ни правилник с задължителен характер, а не насоки. Благодаря, господин Витани от Унгария има думата. Благодаря. Имаме финландското и румънско предложение. И като имаме предвид, че сме напълно съгласни с тях, с една много дребна поправка. Първото изречение да гласи във връзка с член 14 от правилника съпредседателят от страна на председателството ще представлява съвместната група със съвещателен глас в управителния съвет. Също така трябва да се поясни за какъв срок той ще бъде представител на групата в съвета. Благодаря. Сега представителя на Франция има думата. Уважаеми колеги, мисля, че от тук нас вече няколко заседания работим по този вътрешен правилник и наистина смятам, че трябва да приключим. Две неща искам да кажа. Първо, мисля, че това, което липсва в работата ни, за, върху контрола върху Европол е да използваме всички средства, с които можем да упражняваме контрол. Говорим много за правилата, за вътрешния правилник. Това е важно, но а, а, а кой изгубим от поглед въпроса за това как ще правим, ще осъществяваме контрола, защото ще минат месеца, месеци преди да постигнем нещо така. Днес чухме от Финландия вариант за възможност за преход. Можем да подкрепим това предложение, но ни липсват елементи. И тук ще направя, направя връзка с казаното от шведската делегация. Е, извънредния, извънредния процес, извънредната процедура за преглед. И е, както каза колегата от Румъния, това не е, е запечатано за вечни времена. Трябва да имаме възможност в изключителни случаи да се правят такива проверки, ако се окаже. Разбирам волята на Европейския парламент да напред погледнем по този въпрос е, и въобще в работата с Европол. Но нека да не забравяме, и това се чу многократно, че все още финансиране няма и че националните парламенти трябва да кажат да на това финансиране. И ако всички ние не сме убедени, че Европол работи добре и е, е на лице съответния контрол, не можем да искаме средства, защото необходим е диалог между Европейския парламент и националните парламенти. Е, това трябва да протича в условия на, в атмосфера на взаимно зачитане. Мисля, че наистина сме на финалната права, но въпроса за проверките и за средства и начини за упражняване на този контрол трябва да бъдат взети предвид и въпроса да се реши сега, за да можем да напреднем. Благодаря. Господин Ококран от Ирландия. Благодаря, добър ден. При първо четене на компромиса, внесен от Германия, Румъния и Финландия, свят, смятаме, че потенциално е приемлив. Но имаме нужда от някои пояснения. Гледам нормите в регламента за Европол и като имам предвид срока за представителство от 12 месеца и възможността да имаме титуляри за заместник, може да се окаже, че в всеки момент държавата, която е поела председателството, няма да може да присъства и съответно да се отчете писменно. Не зная, не е ли по-добре, вместо да се редуват съпредседателите и двамата да бъдат представители с съвещателен глас в управителния съвет. Може би ако използваме формулировката в множествено число, то тогава това би било възможно. Също така сме съгласни, че днес трябва да се споразумеем и да преминем към теми по същество, които подобават на а, един истински парламентарен контрол. Благодаря. Благодаря, скъпи колеги. Обръщам се към холандската делегация. че всички делегации имат възможност да изразят своите становища. Съпредседателите ще обмислят вашата идея и ще видим какви по-нататъчни стъпки могат да се предприемат. И сега към шведската делегация – съпредседателите взем, приемат за сведение вашето предложение, ще го поставят на вниманието на конференцията на председателите на парламентите. Yeah, uh, Let's wait two seconds.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 Португалия има думата. Заповядайте. Мис Секуера, Благодаря ви. По представения на нашето внимание компромис, тук поставяме няколко въпроса. Ние поискахме да се каже альтернативно или редуване, но продължаваме да имаме съмнения. Ние внесохме в предложението на Португалия, когато домаки на е Европейския парламент, е ясно. Но ако имаме заседание в държава членка, то тогава дали представител на национален парламент ще бъде представителя на групата. So um, another Um, uh, Mittag, uh, from... Госпожа Миттак, германската делегация, заповядайте. Благодаря за думата. Дискусията ясно показва, че съществува известна сигурност как да продължим, за да постигнем компромис. Не мисля, че това ще ни се отдаде. Мисля, че с оглед на това е добре да подкрепим предложението на Швеция за клауза за преразглеждане. Иначе няма да постигнем единодушие. Няма да постигнем единодушие, не поне темата ще бъде отразена. По принцип, Можем за сега да приключим тази точка, но да оставим въпроса отворен и да си зададем въпроса какво още искат държавите членки. По различен начин изглежда едно сътрудничество, когато нямаме единодушно решение, но се търсят начини. Така че ако сте съгласни да подкрепим шведското предложение, така че до следващото заседание да можем да помислим как да постигнем съгласие и след това най-сетне да можем да работим е, сериозно с Европол. Tässä useampi kysyi tästä puheenjohtajuudesta. Vastaan siihen suuntaan. Благодаря сега, много въпроси, много делегации поставиха въпроси за това ще отговоря на фински, така че когато имаме съпредседателство, нещата протичат както сега. Председателите постигат съгласие и се решава кой ще поеме ролята на представляващ групата. Eli hyvät kollegat, useita puheenvuoroja eri näkökulmasta бяха направени различни изказвания, изложени различни позиции и както всички се убедихме, все още съществуват неуточнени, неизяснени въпроси, по които имаме различия няма, така че на този етап не можем да констатираме единодушие. Мисля, че всички сте съгласни с моето тълкуване на нещата. Eli liittyen nyt sitten tähän artikla viitoseen. И така. Що се отнася до член 5, тъй като не можем да постигнем консенсус, предложението се отхвърля. So, yeah. И така продължаваме мога да обявя, резултата по предложенията предложенията и компромисите, нека да ги разгледаме едно по едно. Изменение първо внесено от е, делегацията на Нидерландия. То е по член 3, алинея 3. Нямаше консенсус във връзка с предложението за тройката. Затова предложението за изменение на правилника не се приема. Изменение второ. Делегациите на Бундестага и Бундесрата за дневния ред на заседанията. Това е член 4, алинея 1, буква А. Различни делегации се противопоставиха на концепцията за процедурни предложения, така че Нямаме консенсус по това предложение. И съответно не се приема изменение на правилника за дейността. Изменения 3 и 8 от чешкия и холандския парламент и подкрепени с писмена позиция на Словения. Това е за процедурата за вземане на решения в съвместната група. Това е член 4, алинея 1 буква Д и член 5. Няколко делегации категорично се противопоставиха и тъй като прилагаме принципа на консенсус, което беше договорено през 2017 година в Братислава, не се приема предложението на тези основания. Изменение 4 от делегациите на Бундестага и Бундесрата, румънската делегация и хрватския парламент. И изменение 5 от Нидерландия. Това е за правото на задаване на въпроси, член 4 или не 2. Въпреки няколкото компромисни варианта, които бяха обсъдени, включително и използването на насоки за внасяне на писмени и устни въпроси, не беше постигнат компромис в крайна сметка. И следователно, правилника за дейността не е изменен в тази част. Изменения 6, 7, 9, 10 и 11, внесени от различни делегации. По въпроса за представителя на съвместната група в управителния съвет на Европол, член 5. Не беше възможно да се постигне консенсус и следователно правилника за дейността не се изменя. Стигаме до изменение 13, внесено от шведския парламент за заключителните разпоредби, член 6. И по този въпрос не можахме да постигнем консенсус. И за това внесеното предложение за изменение на правилника не се приема. С това приключваме разглеждането на измененията. Сега председателството поема господин Лапес Агилар. Видяхме, че присъстващите тук проведоха продължителни обсъждания на правилника за дейността, бяха изтощителни понякога и мисля, че е време да сложим край. Това е разумно. Ако няма единодушно становище, то тогава продължава да се прилага действащия правилник. И сега стигаме до промяната във връзка с участието на Дания. Вчера обсъдихме този въпрос. Приехме ги и те влизат в сила незабавно. Имам предвид промяната във връзка с участието на Дания. За съжаление, по другите теми не можахме да постигнем единодушие. Това на практика означава приключване на процедурата по преразглеждане на правилника за дейността. Време беше. Защото, както всички много добре знаете, както знаем и ние са председателите, ние трябва да докладваме резултата от преразглеждането на правилника на дейността на председателите на парламентите и ние ще направим това. Ние ще обмислим с съпредседателката възможностите за по-нататъчно търсене на компромис. Ето това беше съобщението, което трябваше да направя преди да продължим с следващата точка от дневния ред излъчване на представител на съвместната група за парламентарен контрол в управителния съвет на Европол в централата на Европол в Хага. Тук се опитахме да постигнем консенсус Обсъждахме въпроса, ценим всички предложения, но в резултат на разговорите мога да обобщя, че няма единодушие как да се измени действащия правилник за дейността – съпредседателите ще продължат да представляват съвместната група в управителния съвет на Европол на всяко заседание. The, the the... И това е край на дискусията. Няма повече да обсъждаме правилника за дейността. И така, мисля, че трябва да преминем към заключителната част, нали така? С това обобщение мога да приключа по въпроса и преминаваме към заключителните изказвания Давам думата на съпредседателката за заключително изказване на а, нашето заседание на съвместната група. Уважаеми съпредседатели, уважаеми членове, уважаеми гости, благодаря на всички ви за участието в това заседание. Искрено се надявам, че представенията и обменят на мнения през вчерашния и днесния ден е, ни доближават до нашата мисия е, за упражняване на политически контрол върху дейността на Европол. И Къде стас? С това благодаря на всички ви, благодаря за участието ви, за присъствието ви, за приноса ви на това наше заседание и на за всичко, което свършихме през изминалите няколко месеца. А що се отнася до правилника ни за работа, това продължава вече години. Тук уместно се каза, че е крайно време да приключим и ние продължаваме по пътя на институционализацията на този формат на нашия парламентарен контрол върху дейността на Европол. Отбелязахме известен напредък тази наша дейност оправдава съществуването на нашата група и на нашето и провеждането на нашето заседание. Ние ще продължим в бъдеще все по-ангажирано да работим за парламентарен контрол върху заседанието на работа на Европол. Следващото ни заседание ще бъде през месец март следващата година в рамките на Харватското председателство на съвета на Европейския съюз, така че ще бъде в Харватия. Е, все още не сме получили от бъдещето председателство данни за мястото на провеждане. Съорганизатори ще бъдат Европейския и Харватския парламент. Като междувременно ние ще продължим да работим тясно сътрудничество с Европол и ще упражняваме парламентарен контрол върху тяхната дейност и по-специално върху управителния им съвет. Благодаря на Европол, че изпратиха свои представители за това, че следят нашата работа отблизо. ние очакваме още да бъдат изпълнени задачи от членове на Националната и Европейския парламент. И така, с актуализираната версия на правилника ще бъде разпространен възможно най-скоро след всички вас. Благодаря на всички ви за присъствието, за свършената работа. Пожелавам ви на добър път към дома, онези от вас, които са членове на националните парламенти. Казвам на всички до нова среща в Харватия в следващата година.